ще обсъдиме тази тема с нашите експерти и включ, включително ще извлечем полуките от решението на Немския конституционен съд. И какви биха били последиците за бъдещата конференция, за, бъдещ, за конференцията за бъдещето на Европа? от една страна немското правителство беше приело програмата, предложена от, от Драги за, из, за изкупуване на активи, но това решението касаеше закупуването на активи от Европейската централна банка. Немският конституционен съд дава на Европейската централна банка три месеца да представи аргументи относно пропорционалността на тези мерки. Според съда Е, Бундесбанка не трябва да участва в тези точно дейности на ЕЦБ. Днес ще разгледаме принципите на пропорционалност и върховенството на европейското законодателство в тази област през 64-та година в Европейският съд излезе с решение, което на практика не дава върховенство на европейското законодателство. Е, немският конституционен съд на практика а, а, излиза с, а, същите аргументи. Той е, е декларирал, че в три случая няма да има върховенство на европейското законодателство над националното законодателство в случаи на нарушаване на основните права вземане на решение ултравирес и когато е засегнат идентитета на Германия. Но сега ще дам думата на господин Васкес Лазарев. Благодаря. И аз бих искал да благодаря на експертите, които са с нас и колегите, които ще участват в това заседание. Сега обаче искам да дам думата веднага на господин Маркос Лудвикс, професор в университета Юлиус Максимилиан в Вирсбург. Имате 10 минути. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Уважаеми господин председател Таяни, уважаеми господин председател Васкес Лазаре, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, с решението си за програмата за купуване на активи, прието на 5 май 2020 година, Федералния конституционен съд на е, Германия за първи път наруши принципа за предимство на прилагането на, съю... на законодателството на Съюза. Втората е, втория състав на съда определи програмата за купуване на активи на ЕЦБ и решението на съда като ултравирес акт или акт надхвърляща правомощията. Конкретният конфликт е между ЕЦБ, е Бундесбанк, Бундестага и правителството на Федерална република България. Но има и последици за разделението на, на компетенции в Европейския съюз. Тук бих искал да се спра на първо място върху три основни теми. Ролята на принципа за пропорционалност, последиците на това решение за хармонизираното прилагане на законодателството на Съюза и разликата в представите за демокрация на Федералния съд и съда в Люксембург. Започваме с ролята за принципа на пропорционалността. Основни са, са два, две основни са критиките на федералният съд, които се основават на два основни елемента. На първо място се твърди, че че принципът за проверка за спазване на принципа на пропорционалност води до нарушаване на субективни права. А именно паричната политика на ЕЦБ не бива да води до нарушаване на индивидуални основни свободи. Но тази критика не е достатъчно обоснована. Тя пренебрегва двойната функция на принципа на пропорционалност на законодателството на Европейския съюз. Принципа се основава от една страна, страна на член 52 от Харта за основните права, която предвижда закрила на отделните лица. Едновременно с с това обаче, съгласно член 5, абзац 4 на договор за Европейския съюз, компетенциите на държавите членки също са защитени. И а, тук не става дума за позоваването на правата на отделни граждани не е приложимо. На второ място твърди се, че проверката за пропорционалност като последна етап в процедурата за проверка, която изисква Конституционалният съд, не прилагат. Достатъчно е само да се направи тест за целесообразност и проверка за необходимост. Това се разбира от формулирането на съответният член, като едновременно с това трябва да се гарантира, че Европейски съюз предвижда необходими мерки и пропорционални на преследваните цели. Самият съд в Люксембург направи проверка дали ще дали негативни странични продукти на програмата на ЕЦБ да хвърлят принципа на пропорционалността. Едновременно с това ЕЦБ е направил съответната проверка, която показва и по изпратеното от 29, на 29 юни 2020 година писмо от Кристин Лагард до Европейския парламент. Там се а, напълно се обосновават принципите за ефективност, ефикасност и евентуални странични последици на програмата и подобни, с, подобна обосновка е достатъчно да, да се гарантира целесообразността на мерките. И на трето място се възразява възоснова на член на 5 абзац 4 на Европейска, за, европейски, за Европейският съюз относно разграничаването на компетенциите. субсидивното обоснование за доброто разграничение на компетенциите обаче не се дава в сред мотивите на Федерално конституционен съд на Германия. При по-добър анализ се оказва, е, че тези критики от формална гледна точка се съточават само върху е, самото упражняване на компетенциите. От друга страна, обаче, има консенсус, е, че рязкото разграничение между паричната политика, която е помощията на, на Европейския съюз и индивидуалната прочна политика на държавите членки не може да се направи, защото става въпрос за два пряко свързани области, които, се, които се висят от първичното право на Европейския съюз, което означава, че специфичните изисквания в конкретна ситуация не могат да, да нарушат този принцип. А, евентуалната връзка между економически последици на паричната политика се оценяват в рамките на процедурата за проверка на пропорционалността. И така възраженията по отношение на, на нарушаване на принципа на пропорционалност не издържат, тъй като от, от една страна се основават на твърдения за нарушаване на личните права. На второ място, недостатъчно прилагане на принципа за надлежна проверка и на трето място, недостатъчното разделяне на компетенциите между Европейския съюз и националното право. Сега бих искал да кажа няколко думи за последниците за хармонизираното прилагане на Европейския съюз от това решение. Действително такива може да има, но трябва също така да се покаже, че в Европейския съюз винаги е имало противоречиви мнения. Е, Съдът в, в Люксембург винаги е настоявал за пълно правомощие на прилагането на Европейския съюз от една страна. От друга страна, възражение има систематично страна на националните съдилища. Ето защо няма нищо изненаващо от факта, че, че Конституционният съд е подценил възможността решението на това на Влашини да бъде използвано в други държави и членки по непредвидени целесообразен начин. Основателните възражения обаче са напълно основателни по отношение на самата концепция за актове надхвърлящи правомощията или ултравирус. вирус. От гледна точка на структурата отдавна вече не е ясно дали съдът там основава своята проверка за нарушаване на принципа на пропорционалност. В случаят с а, а, решението за програмата на ЕЦБ отговорът е не. Става дума за проверка за основателността на решението на ЕЦБ и това дали а, разминаването в тълкуването за правомощието на европейското законодателство би трябвало да доведе до да промяна в договорите. Е, Конституционният е, съд, Конституционният съд не иска да стигне до там своето решение, но едновременно с това не предлага и много ясно разграничение. Ето защо става още по- е, неясно какъв е потърсеният подход в случая по отношение на прилагането на принципа. От една страна се твърди, че, Европ... че германският законодателен ред е, е подчинен на европейското, едновременно с това се поставя под въпрос върховенството на съда в Люксембург. Единственото, на което се позовава е, Конституционния съд е, е не на накърнимостта на Конституционния ред на Федерална република Германия. Вторият Вторият е, основно възражение е свързано с самата представа е, за е, възможност да се приемат актове от Равирес на европейско равнище. И тук стигаме до последният важен въпрос, а именно различното възпри... възприемане на демокрацията от гледна точка на ЕОСД на... в, в, в Люксембург и Федералния съд в, Евро... в Германия. В решението се изисква по-голяма възможност за контрол на националните законни съдилища срещу ЕЦП, тъй като тук се смята, че прекомерната независимост на ЕЦБ представлява нарушаване на правовият ред на Европейския съюз, като тук се поставя под въпрос мандатът на ЕЦБ за водене на парична политика и ефикасността на съдебният контрол върху тези решения. В своето решение съю, съда в Люксембург не дава достатъчно ясна мотивация, но едновременно с това се позовава на принципа за независима защита на личните данни и възможността да се, да се осъществява съдебен и парламентарен контрол. И това тълкуване може да се окаже възможно за постигане конструктивен диалог между съдилищата, защото Конституционният съд в Германия в решението си за банковият съюз от 30 юли 2019 година вече разработи подобна визия. Вторият състав смята, че може да се компенсира липсващата достатъчна демокрация чрез установяване на надежден парламентарен контрол или контрол чрез съдебната система. И така, разминаването в разликите за възприемането на демокрацията на, на съдилищата води до съществен про, демократичен дебат по същество на съдебния ред в Европейския съюз. От една страна това, този случай изостри конфликт, от друга страна дава възможност да се сближат вижданията, което да доведе до по-добро разбиране на демократичния принцип в Европейския съюз като цяло. И накрая, дами и господа, от една страна стана ясно какви са слабостите в мандата за изпълнение на ЕЦБ и възможностите за контрол от страна на Съда на Европейския съюз. От друга страна, е, Конституционният съд на Федерална република Германия иска прекалено голяма възможност за контрол, която нарушава хармонизираното прилагане на законодателството на Европейския съюз, Европейски съюз. От друга страна, ЕЦБ направи първа стъпка към разрешаване на проблема. Сега е, всичко е в ръцете на Конституционния съд на Германия и съда в Люксембург да започнат е, на е, смислен диалог и да намерят някакъв компромис. Това решение доведе до общо европейски дебат, което не е лошо нито в контекста на предстоящата конференция за бъдещето на Европа, нито за провеждането на днешният дебат, за който много се радвам. Благодаря ви за вниманието. Grazie професоре. Благодаря. Благодаря ви. Като че ли нямаме много добро качество на връзка с Рената Уит, ще я изслушаме малко по-късно. Ще изслушаме по-късно. А сега давам думата на професор Диана Урания Галета от Миланският университет. Е, грация през тути. Е, ми сентите? Благодаря. Чувате ли ме? Ще обсъдя трите основни е, така, компоненти на решението. Първото е принципа на пропорционалност. Член 5, алинея 1 казва, че принципите на компетенциите на Европейския съюз зависят от това какво се предостави, а също така и от принципите на субсидиарност и пропорционалност. И както чухме от господин с четвърта линия от пети, член 5 от договорите изяснява този въпрос още по-ясно, т.е по принципа на пропорционалност трябва да се разглежда и съдържанието и формата. И не може да се използва правомощие, ако то не е, е отговаря на принципа на пропорционалност. Т.е. трябва да се мисли и как е, се прилага съответното е, съдебно решение. Решението не е обос... ако решението не е обосновано, може да се твърди, че и няма съответни мотиви за него. По силата на такива съображения може да се анулира решение, но това може да стане само от съда в Люксембург. А решението, за което говорим, почива изцяло на правилото за пропорционалност. Така че, ако ще прилагаме принципа на пропорционалност в този случай, има и друго невярно твърдение, а именно, че при прилагането на принципа за пропорционалност, немския съд прилага национални аргументи, национални доводи, докато принципа е общ. Разбира се, много общи принципи е, проистичат от националната практика, но все пак. А, има немалко такива, които проистичат и от съдебната практика на съда в Люксембург. Немските е, съдии не могат да бъдат пазители на е, законите, защото това е функция на съда от Люксембург. Когато един принцип влезе в, като основен принцип на европейските закони, той става автономен и се прилага по всички, по, цел, по цялата съдебна практика. Третата грешка в обосновката на Немския конституционен съд е, че е, според тях няма е, основания за взетите решения от управителния съвет на ЕЦБ. Че е, банката не е направила съответните проверки за е, дали нейните решения отговарят на принципа на пропорционалност. Но тук трябва да а, обърнем внимание на изключителните компетенции на съда в Люксембург. И по съответните принципи съдът може да се произнася за взетите решения от ЕЦБ. Какви са последиците от решението на немския съд? Първо, закупуването на акции по програмата за изкупуване на акции от публичния сектор – там определено са отчетени, отчетен принципа на пропорционалност. Немската Бундесбанката е независима и е част от системата на централните банки на Европейския съюз. Така че Ако оценяваме въздействието, това означава, че се е, нарушават с решението принципите на договорите, включително правилата на централните банки. Всъщност, е, е, съдиите очакват през немския парламент банката да наруши европейското законодателство – И когато те излизат с аргументи за пропорционалност, трябва да е ясно, че едно такова решение се прилага не само на територията на Германия, а ще има последици за целия Европейски съюз. И то по един и същи начин. Ако това се пренебрегне, ще се, доведе, ще се стигне до разпокъсаност на прилагането на правните норми, което също ще има своето отражение върху принципите на класическото международно право. А ако има страни членки, които не се съгласят или интерпретират решението по различен начин – се създава заплахата да не се прилага посредством това решение на да не се прилага европейското законодателство, което и то не само от Германия, а от всяка страна членка. Това ще има сериозни последици за отслабване на европейското законодателство. По член 19 от Европейския съюз съдиите отстояват правото да тълкуват европейското законодателство те самите, но всъщност това е, е, изключително правомощие на Европейския съд. Цитира се съответния член. Немския конституционен съд би следвало да направи е, второ предиционално искане е, към съда. Примерно, е, подобна практика се, има в Италия. От 2018 има и пример от Франция. Франция бе осъдена за това, че не прилага а, разпоредби а, и то по отношение на Държавния си съвет разпоредби на европейското законодателство. А, не търсенето на предиционално решение на съда наруша, нарушава и принципа за сътрудничество между националните съдилища и Европейския съда, по член 4.3, който гласи, че всички е, институции от правната система трябва да предприемат съответни мерки е, за изпълнение на задълженията си по договорите и да подпомагат постигането на задачите от договорите. Е, в такъв смисъл, може би Европейския съд трябва да разпише малко по-подробно какви са задълженията на страните членки по този член. Необходимо е също така да се позовем и на изискванията за защита на съдебната система в Европейския съюз. Тук се намесват и някои чисто културологични аспекти. Решението на немския е, съд се позовава на юрисдикцията на решения, взети от е, Европейската централна банка. Но а, е, това са решения, които а, са били взети след като е излязло решението по случая Вайс. Би трябвало да се търсят начини за сътрудничество между съдилищата в е, бъдеще, защото те не могат едностранно да налагат начина си на процедиране в Европейския съюз. Европейския съд е единствения, който може да тълкува европейското законодателство – там състава на съда е всъщност от всички страни членки и отразява и културното и правно разнообразие на режимите в Европейския съюз. Това е един много ценен и полезен елемент. connected. Нека да изчакаме да видим дали сте свързани. Имате думата, професор Вайлер. Професор Виц, please press the speak button. Става дума за Рената Виц. Моля, натиснете копчето за изказване. Can you hear me now? Yes, we can, and we can see you. Чувате ли ме? Да, чуваме и... Благодаря ви много. Благодаря, господин председател. Бих искала да, допри, да, да допринеса към тази дискусия, защото смятам, че това решение дава, въз, дава възможност да, раз, да, да разгледаме взаимосвързаността между различните закон, закон, закон, законодателни системи и европейското право и, със, и, същ, и същевременно ни дава въз, въз, възможност да разгледаме върховенството на, е, е, на европейското право. Това е изведено важно в момента не, не само защото се обсъждат разпоредбите на следващата МФР. Това е конфликт, който в момента може да се нарече един замръзнал конфликт. Това е един, защото в, в, в, в момента сме свидетели на конфликт между парламента и съвета и комисията не взема а, отношение по въпроса. От, от друга страна, знаете, че в ролята на комисията е да започне процедури по нарушаване. Подобна процедура беше започната от комисията през април срещу Полша. И е, неодавна комисията също така постигна успех чрез решение на съда в е, Люксембург по е, процедура срещу Унгария. Ставаше дума за ограничение на фундаментални права от страна членка. Съответната 2000 и последиците от а, закона, които бяха критикувани от а, съда в Люксембург. В а, контекста на върховенството на закона унгарското правителство в рамките на пандемията COVID-19 прие ново законодателство. Критиките от страна на европейските институции бяха много ограничени, много слаби. Това още още веднъж доказва, че в Европейския съюз има така нареченото умора от върховенството на закона Rule Фатиг. Що се отнася до решението на Германския конституционен съд, то ще има доста големи последици. Смятам, че самото решение на, на съда не е много е, не е очудващо. Очаквахме подобно решение, което да се основава, да се позовава на е, основните права и така нареченията е, немски идентитет, включително и необходимостта от допълнителна проверка. Сега не всички е, национални съдилища са готови да, от друга страна обаче, да се сблъскат с е, съда в е, Люксембург и Спомнете си, че съда в е, Люксембург е, даде едно преюдициално заключение относно конфликт, е, конфликта в град на унгарско-немската граница. Тогава в интервю министър-председателя на Унгария каза, че решението на съда почива на факта, че е, е имало координирана атака от европейските институции и че в случая трябва да се позоваваме на решението на Унгарския съд за затваряне на така наречените транзитни е, транзитни зони. Тъй като това е суверенно решение на е, унгарското правителство да затвори тези транзитни зони и да предприеме е, допълнителните стъпки. Също Същевременно обаче де, действията на унгарското правителство. Почерта. суверенитета. В, в, в момента има и едно висящо делство в унгарските съдилища. Беше направено искане за преюдициално заключение от Люксембург. Като целта е, е да, да, да да се да се, да, да се постигне заключението дали решението на съда в е, Люксембург е в съзвучие с унгарското законодателство относно някои действа, свързани с нарушаването на суверенната цялост на Унгария в случай на приемане на мигранти. като се позовава на разпоредби от Унгарската конституция, в които се казва, че има забрана за настаняване на чужденци по този, е, с, с подобни действия на територията на Унгария. Същото знаете, стана и неодавна в, в Русия, когато бяха внесени неодавна промени в конституционното право, промени, които бяха остро критикувани от Венецианската комисия. Така че, ако Унгарския конституционен съд вземе решение за защита на, на унгарска, на, на, на унгарската е, идентитет. Това ще бъде ще, ще, ще бъде нещо като повторение на промените, които бяха внесени в а, руското конституционно право. Решението на германският съд дава възможност от, от една страна да се да се да, да се обсъди има ли възможност националните конституционни съдилища да обсъждат и да, въве, и да въвеждат ограничения. Аз предполагам, че професор е, Вайлер ще е, помисли за въвеждането на европейски механизъм, който да е, даде възможност подобни действия да бъдат проведени. Върховенството на европейското законодателство е поставено под въпрос в решението ВАЙС. Какво може да се направи от тук е, нататък? Смятам, че Вайс подчертава необходимост е, необходимо, необходимостта да защитиме много по- е, строго е, европейските принципи и европейското право, което смятаме до тук, че е нещо постигнато веднъж за винаги. Виждаме обаче какво и какви бяха взетите решения от унгарското правителство вследствие на пандемията на COVID-19. Също така можем да припомним и решението на е, Конституционния съд е, на Унгария относно финансирането на неправителствени организации и други институции в Унгария от е, чужбини. И и по силата на член 7 Ако обичате, трябва да приключите с вашето изказване. Унгарският съд доказа как технически могат да се намерят възможности за постигане на тази сел. Ако раз, раз, раз, в условия на, в, в извънредни условия съответните правителства взимат извънредни мерки. Единственият начин за противопоставяне последиците от тези мерки могат да бъдат наказания или глоби включени в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 и той беше директор на Европейският университет в Флоренци. Благодаря, дами и господа. Не искам да повтарям аргументите, които вече бяха изложени от колегите. До голяма степен е, споделям всичко, което е, каза и професор Галета. Нека да кажа, че първата жертва на това неотачно решение на Конституционния съд на Германия е самият Конституционен съд на Германия. Той е пръв е, измежду равни е, между конституционните съдилища на европейс... Е, страните членки и загуби своето позиция. Действително има извънредни обстоятелства, когато един национален конституционен съд счита, че не може да следва разпоредбите на Европейското съдилище, но в този случай аргументите бяха много незначителни. Няма и нарушаване на пропорционалност, както те го формулират, е липса на обосновка, с което те самите нарушават принципа на пропорционалност, защото единственото, което можеха да направят, е, което трябваше да направят, както направи италианския съд в случая с Старико, да се обърне отново към Европейския съд да разясни решението си и е, тогава е, можеше да се установи заедно с представители на Централната банка, и е, съвета и така нататък, дали има проблеми с пропорционалността. Така че много, много е жалко, но е, това е са последиците. Какво следва да се случи сега? задължително трябва да започне и процедура за нарушение срещу Германия и то срещу тази част от решението на Немския конституционен съд, където се е, поставя под въпрос решението на Европейския съд. Защото е, в противен случай ще се остане с впечатлението, че всички са равни в Европейския съюз, но някои са по-равни. Не може да има процедура за нарушаване на върховенството на закона срещу Полша, а не срещу, а, срещу Германия да няма. Вие получихте е, нашите е, статии. Ние предлагаме едно, един вариант е, с решаване на проблема с компетенциите. Нека да го разясня. Принципа на върховенство на европейското законодателство се отнася за определени предложения на европейското право. Примерно конфликта за основни човешки права в един съюз от 27 бихме могли спокойно да кажем – че е, нивото на защита на основните права е, следва да бъде нивото, на което те се защитават на европейски е, ниво. В отделните страни членки това ниво може да е по-високо или по-низко, но в края на кращата европейското законодателство създава прецедент. И Европейския съд ще е този, който трябва да определи Националните конституционални съдилища, разбира се, имат своята роля в това да се определи къде е границата между правомощията на Европейския съюз и на националната държава. Но е въпрос какво е, е обект на конституционно право на европейско ниво и на национално но отделно национално съдилище не може да решава дали съд, Европейския съд нарушава принципите за равнопоставено прилагане на европейското законодателство. Как да решим този конфликт? Как да направим така, че в края на кращата Европейския съд да има последната дума? Съда на Европейския съюз и да направим така, че да дадем възможност да се произнасят и националните конституционни съдилища. Предлагаме при конференцията за бъдещето на Европа да се създаде един нов състав към Европейския съд и да подчертаем, че това е нов е, състав или нова камера на Европейския съд. Какво ще е различното в този състав? Той ще е, се състои от 12 съдии, шестима от, национ... от Европейския съд и шестима от е, членове на национални конституционални съдилища по система на ротация. Така че взетите решения ще бъдат решения на Европейския съд, но ще включват аргументите и гласовете на съдии от националните конституционни съдилища. Предлагаме съответната процедура за гласуване, но това са подробности. Много коментари получихме след като изпратихме предложението си и основният коментар беше, че дори да се направи такъв отделен състав на съда, въпросът се задава кое ще спре, да речеме, немския конституционен съд да се противопостави на едно решение на такъв смесен състав на съда. Но можем да кажем, че а, никога не може да спреш съди, един съд да се противопостави, но шанса това да се случи ще е много по-малък, ако решението е взето в смесен състав, където са чути и аргументите на националните конституционални съдилища а решението ще подчертава и валидността на европейското законодателство, защото там ще има и съдии от Европейския съд. Така че и политически и законово ще е много по-трудно за един национален конституционален съд да се противопостави на решение на Европейския съд в подобни обстоятелства. Както казах, е, имате подробности е, по нашите предложения в два документа, които са ви изпратени. Благодаря. Грация миле. Благодаря. Сега можем да пристъпим към дебата. Първо, ще чуем представители на политическите групи по една минута, след това 12 минути за отговор и ще дадем след това думата на депутати. Сега ще дадем думата на представителите на политическите групи. Накрая ще има и заключително 5 минути за обобщение. Господин Таяни, преминаваме към дебата. Господин Аксел Вос има думата, координатор от НП. So now, now it's working. It... Сега работи ли системата? Ще продължа на родният си език, на немски. Много ви благодаря за отличните изложения, за приноса и изказванията ви. През последните 10-11 години преживяхме три тежки кризи, с които се опитахме да разрешим с временни мерки, което безспорно доведе до проблеми с границата на правовият държава. И ми се струва, че исканията на Конституционния съд на Германия са напълно основателни, а именно подобни екстремни и извънредни действия трябва да бъдат по-добре обосновани. Смятам, че като цяло законодателят не винаги е смятал, че е възможно да се стигне от подобни програми за изкупуване на облигации. Така че от тази гледна точка можем да говорим за много важен законодателен акт постоянното изкупуване на облигации не беше предвидено първоначало, първоначално поне, и първоначално беше използвана възможност за ограничаване на времето на, програм, на програмата, която така и не беше приложена на практика. Така че тук се питам дали става въпрос за проблема с върховството на закона и взаимоотношенията между Съда на Европейския съюз и изкуствените съдилища или има всъщност недостатъчно бързи реакция от страна на самия законодател в подобни случаи. На второ място бих искал да знам дали и в други държави членки има подобни решения, за, с които някои ам, решения на съда или действия на съюза се определят като а, ултравирест и накрая дали председателят прекъсва. Господин Вос трябва да ви прекъсна, защото разполагаме с по една минута време за изказване. В противен случай няма да успеем да приключим да дадем думата на всички участници в дебата. Така че ви моля да бъдете много сбити. В противен случай ще бъдем принудени да ви прекъсваме с колегата се председател. Много ви моля. Сега в думата на координаторът на НП от името на АВКО. Благодаря ви от името на моят колега от Германия, господин Саймън. Имам два въпроса. Първият е свързан между диалогът между Съда на Европейския съюз и националните съдилища, т.е. това кооперативно отношение, тъй като преди да ам, излезе с окончателното си решение на Федералния конституционен съд на Германия два пъти е сезирал съда в Люксембург а, по темата. Получих отговор, но те не смятат, решиха, че не е достатъчно обоснователен и се стигна до там, като цялостът на Германия сам да се вземе с а, темата да, и да излезе с решение, което противоречи на това на съда и така се стигна до ново производство. Така че, е, как може, какво бихте възприели като задоволителен диалог и смятате ли, че трябва да има формализиране на размяната на становища между тези съдилища, за да е ясно какъв е окончателният резултат? Иначе съм съгласна, че в крайна сметка основният дебат е кой има последната дума, принципът примус интерпарес или пръв сред равни или принципът за равнопоставеност между съдилищата. Така че, може да кажете малко повече за начинът, в който се структурира взаимоотношенията между европейско и национално законодателство по отношение на първичното право. Благодаря ви. Думата има Доменек Луис Деве, за координатор на социалистите демократите в Африка. Благодаря, господин благодаря ви, господин председател. Благодаря и на експертите за становищата. Едно трябва да стане ясно и е, става дума за принципът за пропорционалност и взаимоотношенията между е, липсата, наличието липсата на диалог, а именно ясно е, че отговорът на на Съда на Европейския съюз на преюдициалните запитвания са правно обвързащи. И от тази гледна точка е ясно, че Федералният конституционен съд на Германия не може да пренебрегне е отговорът на съда в Люксембург. Независимо от производството по същество и въпроса как, какво е съществото на прежната политика и въпроса за пропорционалност. Така че от тази гледна съм съгласен с професор Вайлер, а именно нужно е Европейската комисия да започне производство за нарушение спрямо германската държава за поведението на Федералния конституционен съд на Германия. А от там нататък смятам, че трябва да има някой, да бъде внесени някои уточнения в а, а, договорите за функцията на Европейския съюз, именно принципа за върховенство на, на, на законодателството на Европейския съюз, които са принцип, който е много ясно заложен в съдебната практика и стана ясно в междуправителствената конференция, на която беше изготвен на договорът от Лисабон. Трябва също така по-ясно да заложим, че отговорите, които се дават в рамките на производството за приоритетно запитване, не могат да бъдат пренебрегнати. Благодаря ви. Тима Волкенс, координатор in Юри и СНД. От името Мело Волкенс, координатор на демократите в Юри. Благодаря ви, благодаря на специалистите, които ни дадоха много изчерпателни изказвания. Имам един въпрос към професор Лудвикс. Казахте, че националното съдилище не е длъжно да взема предвид въздействието на решение, което, с което излиза за другите държави членки. Тогава се питам дали всеки национален съд не е и европейски съд, включително и Конституционният съд на Германия. И от тази гледна точка аз лично стигам до заключението, че когато един национален съд взима решения, засягащи европейското законодателство, трябва да взема предвид какви ще бъдат последиците от това негово решение в други държави членки, какво може да бъде изтълкувано от съдещите на други държави членки и какви последици може да се извадят. Или казано с други думи, а какви ще бъдат последиците, ако а, при първоначалното си съдебно решение Националният съд не е взимал предвид въздействието за останалите държави членки? А по самото същество, да, наистина сложна е темата. Господин Будвик, смятате ли, че действително е нужно на започването на процедура за нарушение от страна на Европейската комисия? И последният ми въпрос по въпроса за предложението за създаване на нова камера на съда в Люксембург, съставена от съди, съди на съда и конституционни съди, че смятате, ли, че това е добро решение. Благодаря ви. Господин Георган има дума, координатор от Реню в АВКО. Oui, merci, президент. Благодаря, господин председател. Нека да се представим какво би се случило, ако конституционните съдилища на всички държави членки на Европейския съюз действаха като съда в Карлсруе. Това ще бъде края на европейското законодателство и представете си какво как, как, какво, каква радост са всички тези, които искат да закопаят Европейския съюз. Така че смятам, че комисията трябва непременно да започне процедура за нарушение срещу Германия. Госпожа Фандерлайн не е човек от улицата. Тя много добре познава немското законодателство и мисля, че тя в, край, в крайна сметка е предприела най-правилният подход. А, бих искал да знае какво очаквате вие от а, изявлението на госпожа Фандерлайн към нашите експерти. Какво очаквате от комисията в сегашното положение на нещата? Благодаря. Следващия. Координатор също от Риньо. Благодаря на всички експерти. Това е наистина един много важен дебат по принципе. Да, беше, беше обез, така, каз, го, споменат така нареченото умора от а, върховенството на закона и върховенството на европейското право, над националното право, как, върховенството на европейското право е, е един от основните, от основите на, европейското, на Европейския съюз. Крайна сметка ние не сме само един единен пазар, а един съюз на ценности. Благодаря ви. Госпожа господин Гунарбек. Благодаря, господин председател. Два въпроса към експертите. На първо място, Германския конституционен съд каза, че заключението на съда в Люксембург не е базирано на аргументи. Можете ли да ни кажете какви трябва да бъдат методите на тълкуване и какви са методите, които използва съда в Люксембург, тъй като не използва тези, които са записани в Венската конвенция. От друга страна, съда в Люксембург е взел решения за действия ултравирес само на 3 или 4, в 3 или 4 случая. А, а след 15 години чак немският, немският национален конституционен съд взе решение, след като години наред търпя налагането на е, европейските е, норми, които бяха в противоречие с националните такива. Господин Добротон. Благодаря ви. Интересното в спора между съда в Люксембург и германският съд е, че отвъд пропорционалността и друго има проблем с иерархията на, на стандартите. От една страна съда в Люксембург смята, че има върховенство, върховенство на европейското право и т.е. и в случая върховенство над немската конституция, а немският, немския съд е длъжен, нека не забравяме, че неговата основна мисия е да бди за приложението на немското законодателство. Подобен проблем има и във Франция – е, Конституционният е, съвет излезе през 2004 година с решение, в което се твърди, че френското национално законодателство има върховенство над, е, прав, над европейското. И мисля, че така трябва да бъде, докато Европейският съюз не се превърне в федерална държава. Аз лично се радвам за това. Господин Бласелагер за зелените от АВКО. Mr. Buslager, please press the speak button. Ако обичате, натиснете копчето speak. Ще взема думата от името на, на двете комисии. Благодаря за изказванията, за разясненията за правните въпроси. Присъдата е и слаба, решението е и слабо и опасно. Е, очевидно, Конституционният съд на Германия си присвоява е, правомощия, които са извън неговите, а е слабо решение, защото нарушава принципите на сътрудничеството за постигане на общи цели. Опасно е също така, защото започва да се поставя под въпрос върховенството на решенията на Европейския съд. А това е единствения начин да осигурим спазването на принципите на Съюза също е, има отношение и към това в какви политическа посока тръгваме. Спомена се тук умора от е, върховенството на закона. Какво може да, какви могат да бъдат последиците от процедура за нарушаване? Очевидно трудно може да се реши по друг начин нарушението. Може ли такава процедура да започне преди промяна на законодателството? А що се отнася до конференцията за бъдещето на Европа, считате ли, че а, такава снесена камера или състав ще бъде последна инстанция? Или ще може да има, или тя ще бъде като втора камера? Очевидно е, че ЕЦБ действа в рамките на мандата си за защита на валутния съюз по време на криза. Считате ли, трябва е, да създадем едно правомощие за фискална политика за подобни е, ситуации? Господин Танганели. Грация, президенте, грация. Благодаря, господин председател. Благодаря на изказалите се. Според мен, от е, чутото от експертите, става ясно, че има някои много е, недвусмислени моменти. Решението на Немския конституционен е, съд повдига три безпокойства. Първо, примата на европейското законодателство и компетенциите на съответните нива на съдилища и отношенията на Националния съд към решенията на Европейския съд. Решенията на Европейския съд са задължителни е, за националните съдилища и национал... Е, е, немския конституционен съд нарушава този принцип. Аз лично съм член на е, политическа група, която смята, че една федеративна Европа, този тип федеративна Европа ще реши по-добре проблемите на националните държави. Госпожа Галета коментира нещо в този смисъл. Но има и един друг проблем. Председателя прекъсва оратора. Има и е, правен проблем. Ако искате, ще го е, коментирам по време на второто ми изказване. Благодаря. Сега координатора на ГОЕ. Oui, merci, vous m'entendez? Благодаря, Да, чуваме и ви виждаме дори. Благодаря. Смятам, че това решение е много стимулиращо, тъй като то ни насърчава да обсъдиме едни важни проблеми с върховенството на нормите и а, върховенството на закона. Сега аз смятам, че принципа на пропорционалност трябва да действа и отрицателно. Т.е. да, да попитам, да се, да се запитаме каква, какво, какви ще да бъдат последиците за европейската економика, ако ЕЦБ не беше се намесил. Е, инфлацията, цените и така нататък. И мисля, че не намесата на ЕЦБ щеше да има точно бе непропорционално бездействие или действие. Е, и е, Европейската Централна банка не диктува нормите, тя прилага политика. Едното е да сдържа инфлацията и да дава възможност на европейските политики да се осъществяват на практика. Така че е, смятам, че решението на съда в е, Карлструе отваря от една страна котията на Пандора, но от друга страна и е, е една намеса в на съдиите в економическата политика на Европейския съюз. Тя, тази политика може би не винаги е най-съвършенната, но тя е работа на депутатите. Господин Чолс, от Gues. От Gue. Auch ich möchte mich herzlich bedanken. Аз бих искал най herzlich да благодаря на експертите за много вълнуващото въвеждане въведение в този дебат. Бих искал да се спра на един измерен, който показва колко, в колко сива зона се намираме. Струва ми се, че това решение е първа стъпка към конференцията за бъдещето на Европа, а именно има пълно мълчание по фактът, че Европейският съюз е политически съюз и суи генерис като такъв разполага с определени правомощия. Професор Людвиг се спира на този на аспект за, за правомощията и решението на съда, че а, решението, се, че акта се определя като удравирес. Така че от тази гледна точка към, имам въпрос към тримата професори. Имам до каква степен смятате, че има възможност за компромиси чрез диалог на правомощията между Европейския съд и съдилищата, като си имам предвид, че съгласно член 127 на договор на Европейския съюз се предвижда прежната политика да допринесе за економическото развитие на Европейския съюз. И тук се води до съвсем друга тема, която обаче може да бъде много вълнуваща, именно до каква степен ЕЦБ и пръщната политика влияе върху личните права на гражданите. Има, нямаме превод след 11 часа, така че ако господин Таяни е съгласен. Още трима души и след това давам думата на експертите, да с което ще приключим. Добре, съгласен съм такъв случай давам думата господин, господин Трушани от ТНП. Мерси боку. Благодаря. Първото нещо за мен е, че това е един юридически дебат, а, а не политически, защото става дума за въпроси за, от национално и е, европейско право. И не може да се започват дебати за Унгария, какво нарушава и така нататък. Тук става дума за е, едно решение на Конституционен съд. След като е, има ясно нарушение, защо комисията не реагира? Е, предвидено е в договорите примат върховенство на европейското законодателство. И когато държавата не е съгласна с това, е, при положение, че има и национа... Е, понятието национална идентичност и конституционална идентичност, тук не става дума за федерално институция, но трябва да се спазва върховенството на е, европейското законодателство. Има много е, конституционни съдилища, които е, също се позовават или които имат конституционална идентичност и могат да се позоват на нея. И в такъв случай има начин е, да се председателят прекъсва. Muchas gracias. La señora Bischoff del Grupo Socialista tiene palabra. Ja, vielen Dank. Благодаря ви, благодаря и на експертите, които много ясно ни показа колко е голямо значението на това съдебно решение. Очевидно е, че то не е насочено към а, е, ЕЦБ, а към съда в Люксембург, който малко по-близо следи историята на Конституционният съд в Германия, може да знае, че това решение се вписва в много дълга традиция, не идва внезапно. И от тази гледна точка е много важно, от гледна точка на върховенството на закона, на демокрацията и на бъдещето на Европа, да започне производство за нарушение спрямо Германия. Но въпросът е как точно трябва да изглежда, изглежда тази процедура, за да се постигнат а, очакваните цели. Това искам да чуя от експер, експертите и също така какво друго трябва да се направи, за да се запази и укрепи единството на правата държава в Европейския съюз. Сеньор Гоци, del Grupo Renew, tiene usted la palabra. Eh, grazie, Presidente. Ehm, la Corte Costituzionale tedesca ha... Благодаря. Германския конституционен е, съд, както казаха тук експертите, излезе с решение, което застрашава демокрацията. Това ще има а, последици и за валутните монетарната политика на Европейския съюз. Имам въпрос към господин Лудвикс. Не е ли редно да обмислим а, чисто правните измерения, не политически на решението. Немския съд поставя под въпрос и независимостта на ЕЦБ. Цитира се член 2 алинея 2 за независимостта на банката, на Централната банка – Искам да чуя вашите коментари по този въпрос. А също така считам, че Европейската комисия трябва незабавно да открие процедура за нарушение, защото се нарушават три члена 4, 9 и 10, а и други е, разпоредби на договорите. Благодаря. Сега експертите имат е, думата. Първо господин Лудвикс, е, след това Уиц, господин Лудвикс, имате думата. Много ви благодаря. Благодаря и за многобройните въпроси и коментари. Надявам се, че от изказването ми стана ясно, че моята позиция се разрешава от тази на Конституционния съд. Не съм съгласен с а, а, изчерпателната критика. Не смятам, че най-подходящо е производството за нарушение от страна на Европейската комисия. Конституционният съд трябваше сам да вземе своето решение и сега трябва да сме наясно, че не за пръв път а, конституционни съдилища на държавите членки поставят под а, въпрос а, върховенството на съда в Люксембург, както съда в Върховния конституционен съд на Унгария, така и на Чехия го направиха и от тази гледна точка производството за нарушение в Европейската комисия няма да е най-добрият начин да се насълчи диалогът, който да доведе до намир някакво решение. В създаването на тази смесена втора камера също не смятам, че е най-доброто решение, защото тук става въпрос за основният принцип за пълно върховенство на европейското законодателство. Според Конституционния съд и държавите членки такъв принцип никога не е имал и това основният мотив, който излага е, е Федералният конституционен е, съд е конституционалната идентичност на държавите членки, но и ние трябва да признаем, че никъде в договорите не е заложен този, върхов, този напълно върховен принцип за върховенство на европейското законодателство, така че е нормално да може да се стигне до такива успорвани страна на конституционните съдилища възоснова на конституционната идентичност на държавите членки. Въпросът, господин е, Волкин, до каква степен този, тази тема трябва да се обсъжда в политическо естество. Действително това решение идва в политически, определено политическо обстоятелство, това е ясно, но от друга страна Конституционният съд определя този акт като ултравирес и не може да се направи такава оценка без политическите въздействия и фактът, е, че може да се е, тълкува погрешно това решение. Конституционният съд много ясно заяви, че правомощията в това отношение са на Европейския съд, но според него Европейския съд стига прекалено далече в своите правомощия с конкретното си решение по отношение на ЕЦП. По въпросът за економическата политика, тя по принцип е в правомощията на държавите членки и тук има проблем с структурата. Това е тема, която може да бъде в една теми, които са обсъдени на конференцията на бъдещето на, Европ... на за бъдещето на Европа, но като цяло паричната политика е изключително европейско правомощие, а економическата политика е национална правомощие. И последният ми коментар. Важно е да има диалог, дори когато се излагат различни мотиви. Смятам, че и Конституционният може отново да се замисли преди да с, с това предложение, но без сега да се започне диалог и вместо това се избере производството за нарушение, няма да се стигне до, някак... до постигане на компромис компромиса трябва да се, да се намери обща визия за това какво е демокрацията и не на последно място не може да се пренебрегне аспекта с демокрацията в решенията на съда в Люксембург. И тук припомням, че имаше поредица от преодициални запитвания, които бяха отхвърлени от страна на съда в Люксембург и това е какво не можем да забравим. Благодаря ви, господин Вайлер, имате думата. Много е важно да има диалог. Но този диалог е доста странен, ако я казва нека да говориме, ама накрая аз ще реша. Е, това не е диалог. В е, настоящия случай е, беше лесно. Ако е, Конституционният съд е, считаше, че не се разбира решението на съда, можеше да направи същото, което направи Италианския Конституционен съд, да се обърне с второ предоционално искане към Европейския съд, да се направи разяснение. Но всъщност е, той не направи това и създаде криза. И някак си влезе в ситуацията. Ние ги правим тези неща и ги спазваме, ама не когато се отнася до Германия, така малко орвелски. Та, важен символ е това. Голяма грешка би било да се променят договорите, за да се изясни принципа на върховенството на европейското законодателство. Дори факта, че това може да се обсъжда, ще постави под въпрос тези принципи. Какво ще се случи, ако една страна членка наложи вето? Така че е, е примата на европейското право и ексклюзивните правомощия на Европейския съд не бива да се поставят под въпрос изобщо. Факта, че не се опоменава изрично това в, съд, в е, договорите, може би е, е, че това се подразбира. И като е, основен аргумент в края на краищата този въпрос няма други решения и всякакви опити е, да се минимизират е, условията е, за създаването на подобни конфликти, това е, е целта на предложенията, които ние правим. Благодаря. Госпожа Аня мисля, че ще се наложи да се изра... изкажете на английски, повече превод няма. Miss Galetta, please press the speak button